ready, colleagues? Colleague David is ли Yeah. Do we? Yes, they are ready. Please take your seats. Моля, вземете местата си. And we begin our afternoon meeting. Започваме следобедната сесия. Основната тема на следобед всъщност е гласуване. Voting. After the discussions in a, in a... След дебатите тази сутрин, следобед ще гласуваме. Съжалявам, че не успях да вмъкна гласуването сутринта. Имахме обаче гости. Започваме. Надявам се да си носите картите. Започваме с общи разпоредби за европейските фондове по отношение на специфичните мерки за Гърция. Както вече казах на 3 септември, комисията прие законодателно предложение да се измени регламента за общите разпоредби, за да се разрешат е, извънредни мерки, за да се помогне на Гърция. Комисаря представи на нашето заседание това предложение и е, е, взехме решение по принцип, подкрепено от всички групи, да се приеме това предложение и да се промени по простената процедура е, член 50 алинея 1 от правилника. На 3 септември можехме да вземем само принципно решение, защото председателят официално не беше изпратил предложението към Реги на 7 септември стана това. Получихме обаче сега препратения доклад. Три други комисии трябва да дадат становища бюджет, заетост и риби. Всичко ще стане по упростената процедура. Накрая вчера Получих писмо от председателя на Корепер, което потвърждава, че съветът е решил също да одобри предложението на комисията без изменения. За това ще ви помоля официално да потвърдим решението, да, придо... да приложим правило 50 или нея първа, за да мога да представя на първото пленарно застание през октомври доклад от името на комисията, което одобрява без промени предложението на Европейската комисия. Господин Вастенройт, подкрепяте ли? Подкрепяте. Благодаря. И така, решението е взето. Достатъчно ли е това? Не, официално трябва да се попита. Да, официално питам, има ли възражения? No. Няма. абстеншн. Okay. Има един въздържал се. Добре. Много ви благодаря. With um, our next point, which is... Продължаваме нататък. Докладът на господин Хосе Бланко Лопес, Европейски структурни инвестиционни фондове и доброто економическо управление, насоки за прилагането на член 23 от регламента за общо приложимите разпоредби. Имате списъците за гласуване. Започваме с компромисите. Компромис 20 на 21 параграф. Генст. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме нататък. Предложение едно на бюджетната комисия. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 4. Параграф 1. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Тридесет и осем, първа част Adopted... Току-що приехме пети параграф. А, извинете, пети компромис. Отпада. Изменение 38, първа част. First part. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега компромис 6. За? против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 с устно изменение към него. Някой има ли против устното изменение? Няма. Така че изменение 53 с устната част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 54. За. Против? въздържали се, отхвърля се. Изменение 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 59. Sorry, not compromise. I'm sorry. Не компромис, извинявайте. Изменение 59, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, хвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 67. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Предложение 4 от бюджетната комисия. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 81 за, против, въздържали се, приема се. 82. Не, изменение 82. Пише компромис. 82 изменение за против, въздържали се. Мисля, че са отхвърли, но нека да проверим. Много моля електронно гласуване. Моля гласувайте. Проверяваме изменение 82. Моля гласувайте. Does it work? Дали работи системата? Да, можете да гласувате. Okay. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлят. 29 против. Сега компромис 13.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 Компромис 22. Go to compromise 22. Compromise 22. Компромис 22. За. Против въздържали се, приема се. 17 компромис, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 106, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение 7 на Комисията по заедостта. За, против, въздържали се, приема се. 116 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 117. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 123 за, против, въздържали се, хвърля се. Предложение 9 на бюджетната комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Изменение 123. Не. Извинете. Предложение 9 на бюджетната комисия. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 21 на 17. We have one, one more from the group of the socialists. От групата на социалистите имаме един в повече. Please check, check the number of the, the, the people who are... Okay. Okay, thank... Моля, проверете броя на присъстващите. Отхвърля се девето, девета идея на бюджетната комисия. Преминаваме към първо изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 изменение за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение за, против, въздържали се, електронна проверка, моля проверяваме 13 изменение. Гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. We, we have more members of EPP. Имаме един в повече от НП. Okay, please. Please check. Моля, проверете. Добре, нека повторим. Да повторим гласуването. Моля, гласувайте. Amendment 13. 13 изменение. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Благодаря. One, one person. Compromise, compromise two. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме по целия доклад. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Okay. Is it open or not? No, no, can we open it now? The vote is open. Сега, сега може да гласувате, не преди, сега. The vote is closed. Край на гласуването. And the report is... И така, докладът е прият. Двадесет и осем. Всъщност виждате кой как е гласувал. Е, поздравления. Thank you. Thank you, Uh, the next report. Следващият доклад е на господин Фернандо Руес. Руаш, извинете, политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията Европа 2020. Започваме с компромисите. Компромис 7 по параграф 1. За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 против, въздържали се, приема се. Изменение 91. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 92. Не. 93. Извинете. 93. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 97 за, против, въздържали се. Трябва да се провери. So we, we do not need to, to vote this? Not yet.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 Езиково. Добре. Компромис 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 171. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. С 82. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 29. За против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 188 е отеглено. Добре. Отиваме на 190 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Две. За. Против. Въздържали се. Приема се. Три. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четири. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пет. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. По съображение А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. 8. Е, езиково. Преминаваме на 12-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Значи, продължавате да гласувате, не сме приключили с гласуването. И така, добре, край на гласуването. Приема се доклада, ето го и резултата. Чудесно, поздравления на господин Руеш. Здравейте. The next, the next vote on the... Следващото гласуване е по доклада за Европейския семестър за координация на економическите политики, и изпълнение на приоритетите за 2015 година. Докладчик Искра Михайлова. Имаме кратък списък за гласуване. Започваме първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Второ изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седмо изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Компромис 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. 20, 20 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 21 изменение. Всъщност се отхвърля, ако се приеме 20 изменения. Кой е за 21? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 22 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 23 изменение. Отпада. Компромис 5. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Компромис 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме становището като цяло. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Становището се приема. Благодаря ви. Okay, now, now we can... Продължаваме гласуването. с а, общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, всички раздели. Това е становище, изготвено от госпожа Спираки. Започваме с компромисно изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Електронна проверка на измена... изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доколкото виждам. 12 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 16-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 20-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема. 22 изменение се приема. 23 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 24-то. Моля, гласувайте. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се електронно гласуване за цялото становище. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Становището е прието. Поздравление, госпожо Спираки. And now We go to... Преминаваме към гласуване на стратегията на Европейския съюз за региона на Адриатическо и Юнийско море. Докладчик е по доклада на, по собствена инициатива господин Яковчич. Искате ли да направите някакви бележки? Искате ли да кажете нещо, преди да започнем гласуването, господин Яковчич? Искам само да благодаря на всички, които работиха заедно с мен по този доклад. Преди 10 години ние създадохме Адриатическият съюз с Европейския съюз. След 10 години вече имаме първия доклад. Надяваме се, че ще се приеме при гласуването. Благодаря ви много. Благодаря можем да преминем към гласуването. Започваме с компромисно изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 27. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето, пети компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 37 изменение. С устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не така в случай гласуваме 37 изменение с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. АФЕТ 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 46-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 47-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Изменение 47. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се компромисно изменение 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 55. С устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не такъв случай гласуваме изменение 55 с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Приема се. 56-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 57-то изменение. Кой е за? Всъщност то отпада, извинявайте. 12, 12 компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 58. 58 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 13. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 14, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 41, кой е за, против, въздържали се, приема се. АФЕТ 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка АФЕТ 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. доколкото разбирам, се отхвърля. Изменение 77. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. 77 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 79. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 15. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис на изменение 38, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 87, кой е за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 87. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 87 се приема. Компромисно изменение 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 98. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 99. Кой е за? Против? въздържали се, струва ми се, че се приема. Изменение 102. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 106 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 108 изменение. Кой е за? Всъщност е, имаме компромисно изменение. Компромис 17. Компромис 17. Първо компромисно изменение 17. Извинете ме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме изменение 108. Извинете. 108. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 110-то изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 111-то изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 112-то изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 113-то изменение, кой е за, против, против, въздържали се, приема се. NV2, кой е за, против, въздържали се, приема се. Труваме се, искате проверка? Добре, нека да проверим. Електронна проверка, NV2, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Беше 22, кой е за, против, въздържали се. Моля ви да вдигате ръка. И така, пеш 22, кой е за, против, въздържали се, приема се. Благодаря. Компромисно изменение 39. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 117. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 118. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 120. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Изменение 121, кой е за, против, въздържали се, приема се. 122 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 123 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 124-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. НД 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Струва ми се, че се приема. Пеш 14. Е, Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Пеш 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 133-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пеш е. Не. Всъщност пеш 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пеш 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пеш 15. Кой е за? Против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля. Компромисно изменение 19. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 137. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 20. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пеш 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Пеш 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 142 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Струва ми се, че се отхвърля. Искате ли проверка? Искате проверка? Добре. Нека да направим електронна проверка. Изменение 142. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 143-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Не съм убедена какъв е резултата. Не е ясен. Изменение 143. Електронна проверка. Моля гласувайте. края на гласуването. Приема се. Пеж 21. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 144. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 145. Кой е за? Против въздържали се, приема се. NV10, кой е за, против, въздържали се, електронна проверка NV10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пеш 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. НВ-19. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Пеш 23. Кой е за? А, извинете, отпада. Няма да го гласуваме. Не се приема. Не, всъщност трябва да го гласуваме. Пеш 23. Кой е за Пеш 23? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Пеш 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 21. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 22. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. НД 26. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. НД 27. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. ND27 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 24. Разделно гласуване в три части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Втора част на компромисно изменение 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част на компромисно изменение 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 25. Разделно гласуване в две части. Първа част на компромисно изменение 25. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 40. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 26. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 183. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Изменение 183. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 200. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 201. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 29. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 203. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Пеш 7. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 205. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 30. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. НВ 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Двеста и десето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 31. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пеш 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. НД 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 216. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. НД14. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. НД16. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. ПЕШ 19. Кой е за? Против? въздържали се, електронна проверка, е пеш 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 32. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пеш 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Струва ми се, че се приема, но трябва да проверим. Нека да направим електронна проверка. Пеш 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Пеш 13 се приема. Изменение 219. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 220. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 221. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 222. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 33. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 224. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 225. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 226. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 34. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 232. 232. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 235. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Енви 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 35. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 240. Разделно гласуване в две части. Беше поискано разделно гласуване от докладчика, господин Яковчич. И ви е разпратен на тази информация. Получили ли сте? Приемате ли? Приемате ли да се гласува разделно? Добре. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да направим проверка. Изменение 240. Първа част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Втора част на 240 изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че се отхвърля Отхвърля се. Изменение 241. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 242. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 36. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 247. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 248. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 249 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 250. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 251. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 252. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 253. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 254. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромисно изменение 37, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 263. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 265. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 266. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компром... Изменение 267 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 268 за, против, въздържали се, приема се. Сега към точките от приембила изменение първо. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение второ, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто, кой е за, против, въздържали се, приема се. НВ 2 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. nv 3 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2, за, против, въздържали се, приема се. 12 то изменение, кой е за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 12. Електронна проверка, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 13-то изменение. Кой е за? Против? въздържава се? Приема се. 15 то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 16 то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 17 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пеш С. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Изменение Пеш С. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пеш Д. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пеш Ф. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пеш Х. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пеш И. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Пеш J за, против, въздържали се, отхвърля се. Пеш К за, против, въздържали се, отхвърля се. Пеш Л за, против, въздържали се, отхвърля се. Пеш М за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме целия доклад електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приехме доклада. Поздравления, господин Яковчич. Uh, thank you very much. Благодаря ви много. Имам още няколко съобщения, моля ви за внимание. Преди да приключим заседанието, бих искала да ви напомня, че сте получили обобщена информация за решенията на координаторите от тази сутрин. Съгласни ли сте да бъдат одобрени? Да, благодаря ви. Точка разни. Имате ли нещо по точка разни? Не. Благодаря ви. Следващото заседание ще бъде на 15 октомври от 9 часа сутринта. Искам да благодаря на преводачите. Благодаря за добре свършената работа. Благодаря на всички ви. Закривам заседанието.